Mes chers collègues, скъпи колеги, предлагам да започнем работа. Bonjour à, à chacune et chacun d'entre vous. Je voulais tout d'abord euh, chaudement. Euh... Добър ден на всички. Най-напред държа сърдечно да поздравя с добре дошли всички членове на комисията, преизбраните и новите членове. Радвам се на познатите лица. Желая и добре дошли на новите членове на Комисията по конституционни въпроси. Радвам се, че ще започнем заедно новият мандат и съм убедена, че той ще бъде един вълнуващ мандат. Радвам се, че отново ще работим с екипа на Комисията по конституционни въпроси. Радвам се от сега за усиления труд, който ни чака и от сега държа да благодаря на преводачите, без които не можем ефикасно да работим. Съгласно член 14, алинея 1 на правилника за дейността на парламент, в качеството си на втори заместник председател на комисията в предишния мандат, т.е. заварен втори заместник председател. Ще председателствам заседанието до избирането на новия председател. И така обявявам заседанието за открито. Целта на това заседание, както вече припомням, е учредяването на бюрото на комисията чрез избора на председател и заместник-председатели съгласно член 204 от правилника за дъността на Европейския парламент. Най-напред ще пристъпим към избор на председател, след това към избор на заместник-председатели. Ще ви прочита списъка на заместниците, които ще вземат участие в гласуването. Групата на НДП ни, установ... ни съобщи, че няколко заместника ще участват в гласуването. Имената на тримата заместници, които ще вземат участие в гласуването са госпожа Пилар Аюзо, госпожа Ивана Малетич, госпожа Вивиан Рединг. Те ще заместят господин Мирелос Ауряскенете, господин Елмар Брок, и господин Сайус Волски. Има ли други заместници, изпратени от една или повече от другите групи? Не. Добре. Също така на този етап бих искала да ви попитам, колеги, дали всички разполагате с картите си за гласуване. Ако ни се наложи да използваме картите за гласуване, ако още не сте го направили, имате възможността да се здобиете с карта за гласуване. Не, няма такива искания. Добре. такъв случай пристъпваме към самото гласуване. Най-напред трябва да се уверим, че разполагаме с необходимият кворум. Т.е. трябва да разполагаме с една четвърт от членовете на комисията. Кворумът е наличен. И така пристъпваме към процедурата по издигане на кандидатури. Някой от политическите групи иска ли да вземе думата, за да предложи комитата? кандидат, господин Шофлинг? Благодаря ви, госпожо председател. И аз приветствам с добре дошли всички нови членове на комисията. От името на НП искам да, повдиг, да представя кандидатурата на госпожа Данута Хюбнер за председател на комисията АВКО. Благодаря. Благодаря ви, скъпи колега. Обръщам се към госпожа Данута Хубнер с въпроса дали приема кандидатурата? Отговор да. Има ли и други кандидатури, внесени от други политически групи? Pas d'autres euh, candidats présentés. Няма други кандидати? Добре. такъв случай има само един кандидат, предложен от групата на НДП. И тя отговаря на изискванията, т.е. тя е пълноправен член на комисията и е попълнила надлежно декларацията за финансови интереси. И така, има само един кандидат, изтигнат от групата на НПА, госпожа Данута Хюбнер. Предлагаме съгласно традициите в подобни случаи да пристъпим към гласуване с ръкопляскане. Voilà. Merci beaucoup, chers collègues. Je... Благодаря ви, скъпи колеги. Поздравявам госпожа Данюта Хюбнер, която беше избрана с овации за председател на Комисията по конституционни въпроси на Европейски парламент. И без повече забавяне и предавам председателството. Uh, uh, Много ви благодаря за появеното доверие. Продължаваме с следващата точка от дневния ред, а именно избиран, избор на заместник председателите. Както знаете, имаме възможност да имаме четирима заместни председатели. Спочваме с първия заместник председател. Той е от групата на Обединената левица. Моля да представите кандидатурата. Благодаря ви, госпожо председател, и поздравления за избирането ви. От името на групата на Обединената левица предлагам колегата Барбара Спинели. Тя не само, че носи името на един от родителите за европейската интеграция, но също така самата тя е работила усърдно за гарантиране на основните права и ценности. Председателят, благодаря ви. Има ли други кандидати за поста първи заместни председател? Не виждам подобни. Така ще помоля, ще попитам госпожа Спинели да ви приема предложението. Отговор, да, приемам. Благодаря ви. Отново има само един кандидат. Имаме възможност да гласуваме отново с ръкопляскане. Thank you, congratulations. Благодаря и поздравления. Сега преминаваме към избирането на вторият заместник председател от групата на социалистите и демократите. Госпожо Бреса, ви искате да поставите кандидата? Благодаря ви, госпожо председател. От и поздравление от името на групата на социалистите и демократите за избора ми за председател. Бих искала да предложа като кандидат на нашата група за поста втори заместник председател господин Педро Силва Перейра. Благодаря ви. Има ли други кандидатури за поста втори заместник председател? допуснаха грешка. Разбира се, трябваше да уточня, че всички кандидати са подали своите декларации за финансови интереси, т.е. те изпълняват всички условия. И така отново се намираме в същото положение. Имаме само един кандидат и него може да го изберем с ръкопляскания. So, Pedro Silva Pereira. Uh, you're welcome. Господин Педро Силва Перейра, моля заповядайте при нас. Сега пристъпваме към избора на третия заместник председател. Кандидатурата ще бъде от групата на ЕКР. Господин Месер Шмидт, имате думата. Благодаря ви за мен, е че от името на групата на ЕКР да представя господин Листовски за трети заместник председател на нашата комисия. Благодаря. Питам кандидата дали приема предложението. Да. Има ли други кандидатури за после трети заместник председател? Не. Така случай отново ще пристъпим към избор с ръкопляскания. It's, it's done, so we would also... If, do we have more seats for the... Yes, we still have seats, so we, the third vice chair is welcome also. Моля третият заместник председател да заповяда при нас. И така стигаме до избора на четвъртият и последен заместник председател, който ще бъде предложен от групата на НП. Господин Шафлинг, благодаря ви. Госпожо председател, аз ви поздравявам за избора за председател. НБ иска да предложи господин Павло Ранхел за поста четвърти заместник председател. Благодаря ви, Павло, приемате ли пред предложението? Да. Има ли други кандидати? Явно няма такива. Тогава още веднъж може да гласуваме с аплодисменти. Uh, thank you, uh, very much. Много ви благодаря. Павло, мисля, че ни става още едно място за теб. Заповядай при нас. Ние ни остават още много точки в дневния ред. Има още две съобщения. Първото е свързано с първото редовно заседание на комисията ни, което ще се проведе на 22 юли след обед. Държа също така да ви осведомя, че имаме известни проблеми с препокриване на заседанията ни с а, заседанията на другите комисии. Нашият секрет, секретарят работи по въпроса. Вторият съобщение има искане от ЕКР за една минута изказване. Няма да имаме обсъждане, само изказване. Благодаря, госпожо председател. Колеги, мисля, че трябва да изменим правилника за дейността на Европейския парламент в частта, която урежда избора на председател на Европейската комисия – според мен изборите са едно от най-големите постижения на Европейския парламент. Изборът на този председателя на комисията трябва да бъде публичен, да се извършва чрез поименно гласуване. Ние ще внесем искане за изменения в правилника за дейността трябва да работим по този въпрос още преди пленарното заседание в Страсбург. Е, е, Благодаря ви, както казах, вече само отговаряме искането на няма да има обсъждане и така приключваме заседанието. Ще се срещнем на 22 юли в 15 часа. Междувременно най-вероятно ще има заседание на координаторите, което ще бъде, за което ще бъдете осведомени своевременно.